Ladies, gentlemen, good morning Уважаеми госпожи и господа, добро утро на всички. Дали да не започваме вече? Закъсняваме с 10 минути от е, определеното време за започване. Точка първа, приемане на дневния ред. Някакви възражения? Нямате възражения. Приема се. Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието от месец и юни. Ще, ги, ще, ще четем протокола за одобрен, освен ако имате някакви коментари и въпроси, които възникват по време на заседанието. Точка 3. Съобщение на председателя. Както обикновено, знаете, че това заседание ще се излъчва на живо по интернет, с изключение на частта при закрити врата. заседанието на годишната конференция на ръководителите на делегации в Европейския съюз, т.е. посланиците в Европейския съюз, ще се състои на 3 септември след обед. Обикновено това е събитие на високо ниво. Онези, които проявяват интерес, трябва да са там. Днес от 5 до 6 вечерта Всъщност тук става дума за 3 септември, за конференцията на 3 септември. Коригирам се на същия ден, в който ще се проведе срещата с посланиците. Ще има среща на регионалните географските групи с отчет на докладчиците в АФЕТ и Инта по Африка, страните в източна Европа, Близкия изток, Латинска Америка и Западните Балкани и нашите постоянни докладчици са любезно поканени да присъстват на тези заседания. Следващата тема, точка четвърта. За мен е истинско удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Лина Слинкевичиус, министър на външните работи на Литва, представляващ действащия председател на съвета относно приоритетите на литовското председателство във връзка с политиката и в областта на международната търговия. Добре дошли. Добре дошли сред нас. Благодаря ви, че сте тук. С него е госпожа Адомайтене. Адомайтене раса adumaitene. Обикновено по този начин завършват фамилните имена на омъжените жени. Това е много важна подробност. Добре дошли сред нас раса. Uh, Uh, Ще започнем с изказване от страна на нашите гости, но преди да му дам думата, нека да ви припомня, че през май имахме делегация, посещение в Вилнюс. Аз председателствах това посещение. Доклада от мисията може да намерите в своите папки. Посещението беше много плодотворно. Там се срещнахме с много партньори в търговската политика, включително и с министра на външните работи Линкевичиус, други министри и парламентаристи. Проведохме обсъждания с бизнес общността. Посетихме наистина много важни места, така че беше истинско удоволствие да се проведе това посещение. Моето лично заключение е, че Литва е много добре подготвена да ръководи Европейския съюз по време на това първо председателство на Литва. Заповядайте, господин министр, имате думата. Благодаря ви, професор Морейра изтъкнати членове на Европейския парламент. За мен е истинска чест да бъда тук сред вас, както и като бивш член на парламента. Знам колко е важно да поддържаме взаимовръзки, да се информираме, и а, смятам да изпълнявам тази роля като председателство на Европейския съвет. Със сигурност ние ще сравняваме своите позиции и по този начин трябва да се състоят нещата. А, за мен беше истинско удоволствие да приемем в Вилнюс делегацията на Европейския парламент това стартира самия процес. Нека да започна с приоритетите на нашето председателство с няколко думи, защото ние не изобретяваме на ново колелото. Колелото е изобретено преди нас така че ние се опитваме да подчертаем последователността и приемствеността. Нека да благодаря на ирландското председателство. Това е много символичен момент, защото в 2004 година, когато останахме членове на Европейския съюз, бяхме под ирландско председателство, а пък сега след тях ние сме председатели. Виждате символиката и тук виждаме нещо повече от емоционално отношение приемствеността е ключа към успеха, така че се надявам ние да продължим работата по това, което наследихме. Наследихме и програмата на триото, на председателското трио, заедно с Ирландия и Гърция. Тук става дума за растеж, за работни места, така че при никой случай няма да променим тази линия. Ние действаме по тези приоритети и изграждаме три стълба, надежна Европа, растяща Европа и Европа на работните места. Мисля, че тук трябва да се постави ударение върху финансовата дисциплина, да се използват ресурсите така, че да може да преодолеем кризата, да преодолеем тази ситуация, да също така да убедим външните пазари, че все още сме и ще бъдем основан участник на световните пазари, економическа сила. Надежност означава и банков съюз с, с стабилна система за възстановяване, надежност и за гражданите. Нека не забравяме, че тази година е година картината на европейските граждани. Това не трябва да бъде просто един девиз, едно лого. Понякога сме много творчески настроени, когато става дума за девизи. Но тези думи трябва да се приложат на практика и гражданите трябва да ни вярват, трябва да бъдат изпълнени с надежда, така че надежността е един от най-важните стълбове. Растежа, растежът е свързан с вътрешния пазар, всичко, което е свързано с работата по вътрешния пазар, дигиталната програма, иновациите, изследователската дейност и разбира се работните места. Заетостта е едно от най-големите предизвикателства пред всички нас и нека да подчертая заетостта на младежите. 25% от младежите в Европа са безработни. Това е ситуация, която е неприемлива. В някои страни е повече от 50%. 100%. Как може да говорим за мотивация, за ангажираност, за разбиране на всички проблеми, за подобен тип поведение, ако наблюдаваме подобни цифри, подобни статистически данни. Така че заетостта наистина ще бъде един от основните ни приоритети. Отворената Европа е свързана с отвореност, с откритост, с диалог с третите страни с продължаване на процеса на присъединяване, на разширяването, разширяване, което не е много популярно в някои столици, но мисля, че е много важен този процес. Самия процес е един лост, който може да упражнява въздействие върху всички процеси, които искаме да наблюдаваме в, реал... в реалност. Така че това в действителност е случая за тези страни, които имат споразумение за асоцииране, те трябва да изпълняват своята програма, която е набелязана. Както казах, когато си председател не може да бъдеш пристрастен, ние трябва да сме безпристрастни, но в този случай ще сме пристрастни към един положителен градивен подход, за да можем да им помогнем да се приближат към нашето мислене, към нашето общество, към европейския избор и това наистина е нещо, което трябва да постигнем. Трябва да работим и по партньорствата, не само източното партньорство, което е наш приоритет. Както знаете, ще има среща на върха в Вилнюс в края на ноември и там ще се обсъдят редица въпроси. Но и южното партньорство, което е не по-малко важно, това всичко е свързано с отворената Европа. Знаем, че са много важни националните парламенти, освен Европейския парламент. Националните парламенти също са одобрили национални приоритети, но това не нарушава нашите приоритети, не излиза извън това, което вече е определено по отношение на трите стълба. Ние по-скоро имаме интегриране на тези техните приоритети в тези три стълба. Ще ги спомена най-напред вътрешния пазар на енергетика. Тук не става а, дума само единствено за националните опасения на Литва. Според мен това е въпрос, който се споделя от много хора вече в нашата политика. Дори политиката по сигурността тук е включена. Не само економ, економическите аспекти. Всички държавни глави вече са решавали нееднократно, че трябва да бъде завършен енергийния пазар до 2014 година, да се елиминират енергийните острови. Ние ще сме енергиен остров до 2015, но ние така или иначе ще работим много, за да заличим тези недостатъци на енергийния пазар, така че да се стигне до изпълнение на един проект от общи интереси, нещо, което е изключително важно да се стигне до съответните заключения за външния енергиен пазар, нещо много важно. Нека да ви дам тук един пример, който е изключително важен за всички нас, за да разберем какво означава външен енергиен пазар когато се говори от страна на европейците, за трети страни, да речем, енергийната безопасност. Тук мога да спомена а, примера с Беларус, спомена го вчера по време на заседанието на ФЕД, но ще го повторя. Това е един добър, хубав, кръсноречив пример. В Беларус се, строят, се строи ядрена атомна електроцентрала. Значи, на 40 км от нашата столица, на 30 км от границата. И те казват, че се строи по този начин, защото за тях е по-ефтино. Виждате а, какво означава това за нас по отношение на сигурността. Ние се обръщаме към тях и те ни дават някакво странно обяснение. Така че тук говорим за двустранни а, проблеми. Няма да хвърля този товар върху многостранните институции или да казвам, че това е само въпрос който трябва да се решава само от някой от нас, но целият този въпрос за, за атомната безопасност по всички граници на Европа една обща грижа и ще бъде приоритет на нашето председателство. И така, единия енергиен пазар, също така макрорегионалната политика, Балтийско море, там има много добро сътрудничество за съвета по Балтийско море, много добра традиция северните страни, не само сътрудничество, но и интеграция. И тук има какво да се получи, какво да се сложи в общата кошница и това е свързано с приоритета за растяща Европа, макрорегионална политика и още два приоритета, които са дефинирани от националния ни парламент като национални приоритети, е, стълба Отворена Европа, източното партньорство, както и защитата на външните граници на Европейския съюз. Това е картината в най-общи штрихи. Нашето председателство, когато казвам растеж, дори за Литва това е още по-разбираемо, защото е свързано с търговията. Търговията представлява огромна част от нашето БВП, ще представлява и голяма част от растежа на БВП на Европейския съюз като цяло, така че този стълб за растяща Европа не може да се поддържа, освен ако няма ясни приоритети, свързани с търговията. И така нашето председателство ще се опита да гарантира, че приемствеността в дневния ред за външната търговия ще включва отварянето на нови пазари чрез експорт, чрез амбициозен баланс, чрез споразумение за свободна търговия, а също така и създаването на добри условия за европейските стопански субекти чрез създаването на подходяща рамка. Европа днес е изправена пред две исторически възможности. Ще възникна тук въпроси в тази връзка, но най-напред Започваме преговори по свободна търговия с Съединените щати. Те започнаха в понеделник. Наистина много изчерпателни, подробни преговори. Доколкото разбираме, ще продължим в същия дух, с който започнаха тези преговори парламентът винаги е поддържал развитието на подобни области на търговия. Имаме споразумение от 23 май. Трябва да се постави ударение върху задълбочаването на търговските взаимоотношения и трябва да се подсили капацитета на трансатлантическите взаимоотношения трябва да има един ефект на концентричните кръгове в целия свят. Надявам се, че това не е твърде амбициозна цел. Още веднъж подчертавам ролята на ирландското председателство, защото си спомняме колко беше трудно да се одобри мандата. Имаше най-различни възражения, но благодаря на ирландското председателство за всички усилия, които доведоха до одобрението на мандата. И както казах, първия мандат на преговорите тече в момента. Трябва да се стремим към големи амбиции в три области в регулаторния достъп, да се справим с най-дълбоките предизвикателства. По отношение на правилата може да представим нов набор от правила, които да се използват в целия свят и казвам, че това не е твърде амбициозна цел. Възможно е да се постигне, ако има амбиции от двете страни. Преговорите са започнати много амбициозно, но същото време реалистично, като тук голямото предизвикателство е да се сближат регулаторните режими, да се справим с вредните ефекти от задграничните търговски бариери. Втората историческа възможност е да се сближат страните от източното партньорство повече от всякога, да се приближат към Европейския съюз. Очакваме да се проведе срещата на върха по източното партньорство през ноември, за да се отбележи напредък в политическото асоцииране и економическата интеграция. Нека да кажа като встъпление, че ние наистина може да подпишем споразумение за асоцииране с Украина това лято. Това е възможно постижимо е. Казвам, че все още не сме стигнали до този етап. Но така или иначе и в Европа като цяло и комисията са достатъчно гъвкави, за да може да се постигне повече с повече усилие. Ако може да се постигне повече, ако те са готови, ние ще сме готови. Времето е важно, но така или иначе Нямаме толкова време, което остава, но все пак е възможно. Ако се вземе решение през октомври за подписването, ще е чудесно. Дори през ноември отново ще е възможно, казвам, защото процедурите в комисията вече тъкат, вече са текущи, процесът не спира и това е, е нещо чудесно. Още нещо, което трябва да се спомене, и ние трябва да постигнем резултат, трябва да направим избор, въпреки техните това, че те заявяват неколкократно, че са направили избор. Те казват, но защо не питате непрекъснато? Обаче, вие си спомняте, че те подписаха меморандума за разбирателство, за дълбоко сътрудничество в Митническия съюз и ние ги попитахме какъв е вашият избор. Те ви казаха, всичко е под контрол, ние не сме направили своя избор. Те достигнаха до преговори и достигнаха статут на наблюдатели. Това е нещо чудесно, доста интелигентно решение, но така или иначе им казахме. Ако искате да стигнете отвъд регламен... регулациите за свободна търговия, вие няма да може да подпишете FTA с Европа. И в същото време не трябва да се отрязват връзки, което не е мъдро. Всички тези традиции с, за търговия с Русия, този огромен пазар, те не могат да разрушават своите традиции. Но така или иначе трябва да се вземе решение. И пак казвам, да, заложени са определени рискове, особено в краткосрочен план може да има някакви рискове, но в дългосрочен план те си отварят пътя към половин милиард души в Европейския съюз, един огромен пазар, един огромен потенциал в дългосрочен план те могат да имат много големи ползи. Но пак им казваме, това е вашият избор, ние не можем да правим избор между вас, не може да взимаме решение вместо вас. Вие трябва да направите това, но нека да действаме по един прозрачен начин, да си обясняваме какво правим преди да направим нещо. Е, това не беше случай с този меморандум на разбирателство, но така или иначе това е случай. Имам ли още няколко минути, господин професор? Ами имате ли колкото време искате. Що се отнася до другите споразумения, до другите преговори, споразумения за асоцииране с страни като Молдова, Грузия, Армения, ние поздравихме Молдова за това, че те успяха да довършат този толкова важен процес, въпреки проблемите в тяхното правителство. Те заслужаваха този резултат, не загубиха време, въпреки проблема въпреки всичко, което се случваше в Кишинев по това време, така че наистина се постигна добър резултат. И ето тук трябваше да се задейства принципа повече за повече. Тоест, те направиха повече усилия, постигнаха по-голям резултат. Поздравявам комисията за тяхното отношение. Те казаха, ние ще направим всичко възможно, за да може да се гарантира, че ще се постигне резултат до времето на срещата на върха. Не е лесно, процедурите отнеме време, отнемат време, но е възможно. Същото може да се каже за Грузия, защото докато ние си говорим тук, те вече почти са достигнали с необходимия резултат, също и Армения. Ако те са готови до края на юли, ние можем да инициираме тези споразумения от страна на Вилниус. Това ще е чудесно. Чудесно ще бъде по отношение на тези споразумения за свободна търговия. Политиката за добросъседство, както казах, литовското председателство ще обръща внимание на двете измерения, на източното и на южното. Не си мислете, че ще поставим ударение само върху източното и това ще бъде. Не, дори ще домакинстваме някои събития в Вилнюс, ще споделим своя опит, защото там имаме какво да споделим. Това няма да става дума само за някакви слова, думи, голи. Ще се опитаме да имаме един последователен подход, за да може да подкрепим своето сътрудничество с страните от Евромед. Преговорите с Марокко, те не са лесни, но в същото време са много важни. Важно е да започнем и преговори с други партньори от Евромето, преговори за DCFTA, Йордания, Тунис, трябва да видим по е тяхното ниво на подготвеност. Що се отнася до други стратегически партньорства, очакваме добър напредък в преговорите с Япония, търговски потенциал с тази страна далеч не е експлуатиран до краен предел – и ще поженем съответните ползи само ако Европейския съюз направи така, че Япония да може да предостави това, което е поела като ангажимент в ключови области в Европейския съюз, не търговските бариери имаме предвид. Тук знаете, че съвета е наложил ясни условия за воденето на преговори. Тук говорим за паралелизъм, за успоредност между елиминацията на мита в Европейския съюз и премахването на нетарифните бариери. Ясно ми е, че съветът и парламентът искат амбициозни резултати в тези преговори. Търговските взаимоотношения с Китай също ще бъдат наш приоритет в съвета ще вземем решение по мандата, като по този начин ще дадем право на комисията да преговаря по инвестиционното споразумение, което ще включва инвестиционна защита и достъп до пазара. Това ще бъде първото самостоятелно инвестиционно споразумение. Очакваме интересни дебати Предполагаме и се надяваме, че тези преговори за инвестиции може да започнат под нашето председателство. Русия, може би на по-късен етап ще обсъдим, но това е много важен стратегически партньор за Европейския съюз трябва да се постигне подобрение на търговските условия, както за нашите фирми, така и за техните. Почти година след присъединяването към СТО Русия не успява да заличи слабите места в изпълнението на ангажиментите към СТО, Комисията полага значителни усилия да убеди Русия да се справи с тези проблеми не веднъж, не два пъти, не три пъти, повече пъти, но виждаме, че резултатите са доста разочароващи. Новините от вчера показват, че Европейския съюз започва процедура за разрешаване на спорове с СТО по отношение на дискриминационните такси за рециклиране на превозни средства, също така и другите търговски мерки, които не са свързани с СТО, подлежат на преразглеждане, така че Русия да стане надежден партньор в СТО. Подкрепяме усилията на комисията да се постигнат всички тези цели. Знаем, че преговорите с Канада и Индия вече са близо до приключване. Надяваме се, че ще можем да изгладим противоречията през едните месеци. Също така обръщаме специално внимание на преговорите за, световната, за свободна търговия с страните от АЗЕАН. Очакваме с Сингапур да се започнат преговори по време на нашето председателство. Не трябва да забравяме дългосрочните економически интереси на Европейския съюз. Ще искаме напредък по преговорите с Малайзия, Виетнам и Тайланд. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, тук трябва да спомена и преговорите с Меркосур. Получаваме различни сигнали, но а, знаем какъв е потенциала там, така че очакваме да има напредък и да има достатъчен достъп до пазара особено след приключването на нормативната част. В допълнение, двустранните споразумения, мисля, че тук трябва да се започнат и многостранни споразумения, въпреки трудностите по DDA и преговорите. СТО остава и ще остане изключително важна част много е важно до конференцията в Бали да се постигне необходимия напредък и ние сме съгласни, че улесняването на търговията трябва да бъде в сърцевината на всеки един пакет, по който се работи. Успешният изход от Бали е много важен. И съвсем накратко по частта за законодателството. Знам, че се работи по досиетата, за да се създаде най-добрия контекст за работа в рамките на Европейския съюз. И нека да благодаря на вашата комисия и лично на вас, господин председател, професор Морейра, за това, че работихте с ирландското председателство, за да може да се стигне приключване по тези досиета. Знам, че не е толкова лесно и оценяваме вашите усилия. Литовското нали, председателство иска да продължи в същия дух, да работи с държавите членки по всички тези инициативи, свързани с търговията. Инструмента за изпълнение, инструментите за финансова отговорност, свързани с разрешаването на спорове и навлизането в тристранни срещи с Европейския парламент. Що се отнася до, държа... до обществените поръчки, този инструмент, ние сме съгласни с целта, но нямаме консенсус между държавите членки. Как точно да се постигне тази цел, нещо обичайно и трябва да проучим пътя напред. Това е наша задача. Съветът води и преговори по инструмента за защита на търговията. Това също е част от нашата програма. Може би това е всичко. Малко урязах моето слово. Извинявам се, обаче това е един кратък преглед на нашите приоритети като цяло. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин министр. Както обикновено ще чуем въпроси на депутатите. Първо започваме от НП. Госпожа Андрикиене, заповядайте. А, но, моля ви, изказвайте се кратко, така че, тъй като има само половин час, максимум 3 минути имате за изказване. Благодаря, господин председател. Господин министр, за мен е много голямо удоволствие да ви видя тук, в нашата комисия а, и да чуя представянето на приоритетите на литовското председателство. Казахте, че Литва ще се съсредоточи върху споразуменията за свободна търговия и председателството, според мен, ще бъде много добър посредник. Разбира се, споразумението за търговското споразумение с Съединените щати е едно а, необичайно а, споразумение, а, което може значително да повлияе на развитието на економиката в Европа но това не е единственото споразумение, по което ще се работи. Ще се работи, например, и с Канада, а и по споразумение за инвестиции с Китай. В контекста на преговорите с Съединените щати, как мислите ще се развият преговорите с Канада? В крайна сметка Канада е важен стратегически партньор за Европейския съюз. Близо 28 милиарда евро ще е, бъде е, увеличението на търговския обмен благодарение на това споразумение с Канада. Така че как смятате, че ще се развие И накрая по отношение на парафинирането на споразумението за свободна търговия с Армения, Грузия и Молдова. Смятате ли, че е, след парафирането тези споразумения ще могат да стигнат до подписване по време на председателството и да бъдат подписани в Вилнес. Вернер Ланге. Да. Благодаря, господин председател, господин министър. Благодаря за вашето посещение. Благодаря за много подробното представяне на вашата политика. Може би съвсем в началото една забележка. Вие говорите за по-усиленото представяне на европейската политика в областта на енергетиката. Това е добре. Казахте, че сте участвали в преговорите по тези въпроси между, Европ... между Европейския парламент и съвета. Съвета винаги подчертава факта, че определени аспекти на тази политика трябва да се ренационализират, но вие правилно казвате, че политиката по енергетика има и европейски измерения. Сега имам следните въпроси. Кои, какви гаранции дават щатите, за да преодолеем скептицизма, който се развихри напоследък. Особено това, важно, е, това е важно за нашата политическа група. Много е важно да няма по-нататъчен шпионаж и подслушване на европейски институции. Много трудно мога да си представя, че може да се установи взаимно доверие, ако този въпрос не е изяснен. На второ място, колко реалистично едно такова споразумение. Ето в Конгреса на щатите не се приема закон, а ние очакваме промени в законодателството на щатите. Ние смятаме, че такива промени са много необходими. Не би ли трябвало да се концентрираме върху по-малко амбициозни цели за щатите. Сега при Канада нещата са по-различни, там нещата са по-амбициозни и за Китай. Какво е вашето впечатление? Споразумението за инвестиции, как то ще бъде повлияно от въпроса за, от конфликта по повод на соларните съоръжения? Има голям дъмпинг в много области от страна на Китай. Как тези въпроси могат да бъдат осветлени в едно бъдещо споразумение? Алде, господин Казак. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, аз също искам в началото да изкажа задоволството си от това, че по време на ирландското председателство ние имахме изключително добро сътрудничество с съвета особено по работата по рамковия регламент за макрофинансова помощ за трети страни, който за съжаление поради нежеланието на комисията да бъде прието споразумението, което ние постигнахме с съвета по, основните, по основната рамка на, на този регламент, не можа да види бял свят. Но така или иначе, аз се надявам, че и по време на е, литовското председателство ние ще продължим да, да, да работим конструктивно в, в тази насока. Аз имам два въпроса. Вие споменахте, споделихте оптимизъм във връзка с стартирането, с подписването на споразумението с Украина, споразумението за асоцииране, като казахте, че ще се действа на принципа повече за повече и очаквате на на вър... среща на върха в... през октомври и ноември това, това споразумение да бъде подписано, но смятате ли, че наистина а, украинската страна а, ще изпълни всички очаквания, всички ангажименти, най-вече от политически характер, които а, тревожат а, някои от страните членки, специално и Комисията и Европейския парламент, така че всички условия да бъдат а, изпълнени в а, рамките на този срок, който сме си поставили. Разбира се, че това споразумение ще бъде взаимно изгодно и всички имаме очаквания то да бъде от полза и за Европейския съюз и за Украина. И вторият ми въпрос е а, във връзка с а, преговорите с Съединените щати, трансатлантическото партньорство. А, Европейският парламент при една резолюция, с която а, фактически а, даде едно, сподели своето очакване и надежда по време на преговорите да се обърне специално внимание на така, наречено, така нареченото културно изключение, т.е. приносът на Европейския съюз за защита на интелектуалната собственост и на европейската филмова индустрия. Смятате ли, че тези въпроси ще представляват а, сериозен проблем в а, разговорите с Съединените щати, защото позицията на комисията е да няма а, никакви изключения в началото в преговорите? По какъв начин смятате, че съветът ще съгласува своя обща позиция по този въпрос преди началото на преговорите? Благодаря. Thank you, Uh, next, ECR. Благодаря. От името на ЕКАРЕ думата има Кристияна Москардини. Президенте, грация, министро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Мисля, че всички сме съгласни, че споразумението с Съединените щати ни дава много добри възможности. Съединените щати настояват да има определение за происход на всяка една стока, която се внася в на тяхна територия. Сега работим по нов регламент и в член 7 отново се сблъскваме с това важно определение. Все още не разполагаме с споразумение с Канада. Надявам се, че възможно най-скоро ще се стигне до такова споразумение. Но разбира се, Канада има свой подход, който не винаги е в унисон с този на Съединените щати. И на, а, от страна на Канада позицията е, че определенията за происход са важни, важен елемент от гарантирането на защитата на потребителите. И сега, по отношение на член 7, въпросът е че трябва да се постигне първо съгласие а, тук, в Европа. А, второто условие, което според мен е важно, е реформата на инструментите за търговска защита. има а, такива инструменти в Съединените щати, които на практика се отразяват отрицателно на европейския бизнес. Знаем, че това е много важна тема за Европа, именно заради тези бариери пред пазара – много е важно е качеството на европейските продукти. В крайна сметка, именно на него трябва да наблегнем. Яник Жадо. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря. Няколко коментара, свързани с е, казаното и от моите колеги. Първо, по отношение на гъвкавостта в преговорите с Украина. Искам да разберем а, тази гъвкавост свързана ли е а, с изискванията за реформа на съдебната система и на а, Конституцията в Украина? И смятате ли, че споразумението може да се подпише а, без Украина да е, е разрешила по демократичен начин а, случая Тимошенко. Вторият ми въпрос. Обществените поръчки. Съветът взел ли е предвид коментарите на Европейския парламент по оценките на въздействието, направени от Европейската комисия? А именно, че голяма част от тези поръчки са били е, надценени е, по отношение на ползите, които носят и подценени по отношение на разходите, които биха донесли. Освен това, говорите за доверие. Смятам, че доверието към Европейския съюз по-настоящем е подложено на изпитание и е, то по-конкретно е, в два е, е, основни аспекта. Първо, е, и китайските фотоволтаични системи. Е, бе направена оценка, че трябва да се а, е, добавят 88% над е, цената, на която тези апарати се продават в Китай, за да може да, да се продават в Европа. Предложението бе направено в съвета от Ангела Меркер – и има опити от страна на Китай да се меси, включително и чрез въпроса за инвестициите. И още един въпрос, пак свързан с доверието. Програмата Призма на Съединените щати. Съединените щати преговарят с Европа, а Установява се този факт. Европа обаче не преустановява изборите. По какъв начин в такъв случай показва Европа, че е сериозен партньор в тези преговори? В крайна сметка Европа е един голям, сериозен от политическа гледна точка, като политическа сила континент. И накрая във връзка с а, а, гарантирането на защитата, защитата на правата на европейските граждани. Господин Шолц, благодаря, господин председател. Имате много амбициозна програма. Нека се спра на някои от точките и ще ви задам конкретни въпроси. Нещо ми липсва. Липсва ми, липсват ми две големи събития. Вие съвсем накратко споменахте конференцията на Световната търговска организация през декември, но аз бих искал да разбера как се подготвяте за тази конференция в Бали. Особено ме интересуват какви са позициите на съвета е, по отношение на преговорите от Доха и как ще изглежда честната, справедливата търговия, как структурно ще се развива по-нататък. На второ място, през септември ще има среща на върха Г20 в Петербург. Вие говорихте много ясно, че е необходимо да има подобрение в, в политическите, економическите отношения с съседните страни. Това е така. Но нещата са свързани с отношенията с Русия. Интересуваме. Как виждате отношенията с Русия, като имаме предвид митническия съюз, който се е създал там между Русия, Казахстан, Белорусия и евентуално други страни. И всичко това видяно на фона на енергетиката. Енергетиката казахте, че е важна, това също е така. Миналата седмица имаше обсъждане на панела за устойчива енергия в рамките на Г-20. Сега въпросът ми е каква е позицията на председателството, за да може да се продължи с преговорите, с разговорите по енергетиката след Набуко. За Китай. Китай признава, е, Китай е призната като страна, в която естествените природните ресурси се изчерпват. намаляването на емисиите е нещо посрещнато от Китай с резерви. Същото се отнася и за щатите. Как виждате това развитие. Мислите ли, че Китай може да бъде убеден да пренасочи усилията си към една економика с по-малко въглеродни емисии? И как ще се държим ние, когато става дума за средства, за стоки, които са произведени от въглеродни продукти, които са произведени, които са добити чрез фрекинг. Как ще се държим ние в, такъв, в такава ситуация? Предлагам да съберем двата кръга от въпроси и да чуем и останалите желащи да се изкажат преди да чуем отговорите. И така давам думата на Мариче Шаке от групата АЛДЕ. Благодаря съвсем накратко. Бяха казани много важни неща за преговорите с Съединените щати. Действително трябва да се възстанови доверието, за да могат всички да са сигурни, че става дума за едно партньорство – създадено от хората и създадено за хората. Но всички обвинения, свързани с програмата Призма, обръщат внимание на ролята на технологиите в нашата външна политика, която, за съжаление, не се взема достатъчно предвид в нашите правни текстове. Ето, например, има технологии, които са с двойна употреба. За съжаление, именно в Европа се произвеждат много голяма част от тези технологии. Те се продават в тези страни и се отразяват тежко и на правата на човека в тези трети страни и на нашите интереси тук, в Европа. А все още няма достатъчно яснота а, за основните действащи лица на пазара на тези продукти. Какво смятате да направите по въпроса? Господин Куташ от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Радвам се, че можем да разговаряме с вас, господин министр, в комисията по външна търговия. Ще се спра на един важен въпрос, а именно доверието. Знаете, че в комисията по международна търговия смятаме, че свободното движение на стоки в Европейския съюз е особено важно. Аз съм от Румъния и в Румъния имахме проблем. Парламентът прия, прие с голямо е, мнозинство е, съгласие е, по тази тема, но все пак какъв е, каква е вашата позиция? А именно, какво смятате за присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Председателят, действително с търговията ли е свързан този въпрос? госпожа Келе, благодаря. Във връзка с Съединените щати имате намерение да въведете система за разрешаване на спорове. как ще се отрази това на литовското закриване на ядрените е, централи? И също така, е, смятате ли да работите е, с правителствата на останалите страни, така че да се окаже натиск върху Световната банка, за да се върне тя към своите ангажименти към правата на човека и след това по споразумението с страните от Централна Америка, то вече трябва да е в сила, само че не е. Генерална дирекция търговия твърди, че това е по вина на съвета. Можете ли да ни дадете някакво обяснение? Председателят, добри въпроси. Мария Оксилия Дора Корея, НП. Благодаря, господин председател, господин министр. Нека да ви приветствам тук днес. Отказаното от вас става ясно, че преговорите по трансатлантическото споразумение с Съединените щати вече са започнали. Бяха споменати някои важни въпроси от дневния ред на председателството. Що се отнася до преговорите с Съединените щати, за нас е много важно да подхождаме положително и с ентусиазъм, но без да губим реалистичния подход. Става дума за един исторически момент. Става дума за възможност да се създаде най-голямата, когато и да било съществувала зона за свободна търговия и инвестиции. какви са вашите коментари по въпроса? Също така по споразумението с страните от Меркосур, какъв е напредъка? до каква степен това е, е приоритет за литовското председателство и имайки предвид настоящите е, блокажи при някои преговори, е, възнамерявате ли да се борите за продължаването им, да кажем, например, с Бразилия? Колегата Каспари. Благодаря. Искам да задам следния въпрос. Става дума за конфликтните суровини. Има закон в щатите, Дот Франк Акт, така наречения. Сега, не е ли разумно комисията да изчака развитието на този закон, т.е. дали ще бъде прият, как ще е, действа той, поне една година да изчакаме. И ако щатите преработят този закон, тогава да се опитаме заедно да намерим решение за тази много критична тема. Thank you, indeed. Благодаря. Казва председателят. Е, както виждам, вие може би ще ви трябва един час, за да отговорите на всички тези въпроси. Имате 12 минути за това, обаче. Председателят продължава. Значи, а, споразумението за щатите и Украина, това са основните акценти. Моля, не ги забравяйте. Министърът. Ще се опитам. Да, имаше много неща, които се отнасяха до източното партньорство, не само до Украина. Нека започна с следното. Свободната търговия е много важна за много отношения, за много аспекти. Иновациите, услугите. И тук ще се спра на източното партньорство. Това е цял процес. Ние говорим за споразумение за асоциации имаме 29 ратификации, що се отнесе до споразумението с Украина. Възможността за подписване на споразумението с Грузия, Молдова и Армения. Това беше един от въпроса. Не зная. Не зная дали това ще е възможно. Ние нямаме време. Това е. Вие знаете. Процедурите са бавни. Парламента трябва да даде съгласие комисията. Много ще е трудно до края на мандата да подпишем, на комисията да подпишем споразумението, но би било чудесно. Благодаря ви за всичките въпроси. Не може да подписваме само технически споразумения, да задаваме условия. Не може нещата имат и политическо измерение. Ей, сега ще отговоря на вашия въпрос. Имаме обаче три сегмента. Процес на избори, свързан с законодателството, тези процеси трябва да са на лице и да са положителни. Когато комисията прегледа тези процеси и ги оцени положително, тогава се гледа съдебната реформа. Нещата в Украина не вървят много добре. Нещата са трудни. Например, Прокурорът, той трябва да е независим, да не подлежи на политически натиск. Има правни документи, които трябва да бъдат приети. Но надявам се, че аз съм оптимистичен, надявам се, че украинците ще успеят да постигнат добър резултат. Те, според мен, са на прав път. Сега за изборното правосъдие. Е, Емблематичен е случая с Юлия Тимошенко. Не може представители на опозицията просто да бъдат хвилени в затвора. Има други начини. Най-добре е сега да се да се пусне тази болна жена от затвора. Има и хуманитарен аспект тук. Да. Казусът на Юлия Тимошенко е лакмусен тест за върховенството на закона. Нещата трябва да се вземат на сериозно и да се премахнат всички бариери за съдебната реформа. Мисията Коксвашневски беше много важна. Е, хората работят около него работят много интензивно. Така че, както казах, когато е, украинците станат готови и ние ще сме готови, но това е цял процес. Нека бъдем търпеливи. Има и други центрове на гравитацията, не само Европейския съюз, ето например Азия. Не искам да конфронтирам тези визии, но нашата задача е да направим европейските ценности привлекателни за, Азия. и те, ще бъдат по-привлекателни с Украина, отколкото без Украина. Не става значи дума само за технически спецификации и преговори. Това е цял геополитически процес, където всички аспекти трябва да бъдат взети предвид и всеки да взе, поеме своята отговорност. А, почти ми свърши времето. Сега. Съвсем накратко още. Канада бе спомената. Естествено, нашите интереси трябва да са в, центра, в центъра на, на преговорите, особено финансовият пакет. Правилно, правилни бяха вашите коментари. Резултатът е видим, вижда се, но не на всяка цена трябва да бъде постигнат той. Е, би трябвало канадците да реагират бързо, но не за наша сметка. Това е моя, моят, моята позиция. Говорих за Украина вече. Тактическият въпрос за споразуменията за свободна търговия, знаете, за аудиовизуалните услуги. Мандатът наистина изключва тези услуги. Комисията ще направи препоръки, но ние всички знаем, това е тактика, решение се взима, взима се, дава се мандат и чакаме да видим как ще реагира ответната, другата страна, дали ще реагира подходящо или не. Сега, за затворите. Извинявайте, за призм. Призма. Аз поделям вашите, вашата загриженост. Ние доста емоционално реагираме. Всички познаваме тези случаи на изтичане на поверителна информация, как се злоупотребява с нея за съставане на една мъглива ситуация. Комисията предлага един двоен подход, за да не се случват подобни неща. Е, зная, че Знае, че в Штатите е, нещата вървят с много голяма скорост. Ще има втори кръг на обсъждане. Ние ще видим какво, за какво става всъщност дума. Това са много щекотливи въпроси. Експерти ще се изкажат. Не е продуктивно нещата да се разискват само в медиите. Така, не, така ще подкопаем ценностите на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Америка. Винаги е имало проблеми, в миналото е имало проблеми, сигурно ще има проблеми и в бъдеще, но трябва да внимаваме да не разрушим нещата, които са важни. Нека чуем какво ще кажат експертите, защото за економиките, това, нашите две економики, партньорството е изключително важно. Така че въпросът е много чувствителен и голям. Може да извлечем голяма печалба. Аз обаче с това не казвам, че трябва да подценим този въпрос. Напротив, трябва да настояваме за прозрачно и ясно обяснение. И аз се застъпвам за продуктивно и точно обяснение. А, това е позицията, която ще бъде представена пред съвета и комисията. Така че ние ще следваме един двустепенен подход. Предложението на комисията за означенията за происход. Ние следваме този въпрос, но това не е в рамките на нашето портфолио. Модернизацията на инструментите за защита и търговия, това са много важни инструменти, но те могат да доведат до протекционизъм а не до поощряване на свободната търговия. Така че нашата позиция е да създадем една ефективна система. Искаме да защитим интересите на европейските производители и естествено потребители. Говорихме за Тимошенко, обществените поръчки. Председателството смята, ще следи това досие. Съвсем накратко говоря вече. Е, отношенията ни с Китай. Това е сложен въпрос. Тук не говорим за свободна търговия. Говорим за инвестиции. Това е основата на споразуменията. Има естествено търкания, но трябва да създадем дългосрочни перспективи за търговията. Естествено, нелоялните практики не трябва, в търговията не трябва да водят до протекционизъм. Трябва да създадем правила и да ги спазваме. Това е винаги било част от играта. Има положителни развития, има и негативни развития, но същото се отнася и за отношенията с Русия. Не би трябвало да запазваме неутралитет, да, да си мълчим, когато а, нещата не вървят на добре, така че това всичко, всичките тези неща са, е, крият определени рискове. При, за, за преговорите от Доха винаги трябва да има обсъждания преди и след а, един кръг обсъждания в съвета. Това е ясно. В същото време е, трябва да разчитаме на определена поверителност при преговорите. Това се надявам го разбирате. Има всъщност два принципа. Има нужда да се споделя информация. Това не винаги се прилага този принцип Естествено, хората трябва да знаят на къде се движат нещата. И този принцип трябва да се уважава, но от друга страна, председателството иска да има навременни дискусии преди и след всеки разговор по преговорите. Развитията от Доха и Световна търгов... Световната търговска организация, а ние следим развитието на нещата, конференцията от Бали. Това са все важни събития. Аз не мога в подробности да се спра поради липса на време, но нашата роля я виждаме като конструктивна, подпомагаща. Естествено, искаме да създадем една стабилна търговска система. Това е. Искаме да доразвием постигнатото. Ние знаем какво се крие зад пали. Искаме да улесним търговията. Това е нашата, нашето желание. Това няма да е лесно. защото амбици, амбициите са амбициите ни са големи, но развиващите се економики също трябва да поемат своята отговорност и да спазят своите задължения. Трябва да създадем ситуация, в която да говорим на като равнопоставени партньори едни с други. Това не винаги е така. Митническия съюз. Това беше друга тема. И Азиатския съюз. Е, нещата се развиват и в момента. Не бива да драматизираме ситуацията, но тя непрекъснато се развива. Този митнически съюз почива на основи различни от нашите – не мога да кажа, че не искам да коментирам какво, какъв вид партньорство е това, то е просто различно от нашето. Има економически интереси, митнически интереси, но се създаде една обща цялостна концепция. Сега съответните страни би трябвало да направят своя избор, дали да участват или не. Но винаги трябва да мислим за видими стимули, които даваме на нашите партньори. Имам предвид партньорите от, е, от страните от източното партньорство. Меркосор. Да. Е, трябва да има ангажимент и от двете страни. До 2014 година ще има промяна в достъпа на пазара. Има амбициозна, амбициозно предложение от страна на Меркосур за съживяване на преговорите за създаване на свободна търговия. Сега България и, Ше... и Румъния в Шенген – вие сте наред, вие трябва да покажете постигане на резултати, но този въпрос не е свързан с търговията. Ние имаме положителна нагласа от страна на председателството, но това е Централна Америка. Спораз... Споразумението за асоциация би трябвало да бъде приложено с всички страни от Централна Америка без Гватемала. То трябва да влезе в сила от август. Това е поне предварителният план. Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Much, благодаря ви. Благодаря ви, господин министр. Много оживена, плодотворна дискусия проведохме. На вашето посещение в нашата комисия беше истински успех. Желая ви успех по време на председателството, защото ще е добре за Съюза. Може да разчитате на нас. Благодаря ви. Well, next topic. Следващата тема, точка 5. Състояние на текущите международни търговски преговори. Следващият ни гост ще бъде генералният директор на генерална дирекция търговия Жан-Люк Дюмарти. Това е част при закрити врата. Така че много моля